да се заклейми спонсорираната от държавата лапидация. Благодаря ви, господин Кели. Следващата точка в дневния ред е доклада на Томас Ман «Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията». Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Комисията по заедостта изпрати важен сигнал във връзка с демографските промени. За първи път се приема общ пакет за младите и старите хора. Става дума за справедливост между поколенията и нов иновативен подход. И всъщност става дума за това, че тези е, две поколения, младите и старите хора, трябва да вървят заедно, а не срещу друг. Освен това, държавите членки трябва да изготвят баланси за поколенията, за да могат да се управляват по-добре е, платежните потоци в е, различните възрастови групи. По този начин ще бъде и по-лесно да се изчисли колко високи са данниците и колко високи ще бъдат социалните осигуровки. С този баланс за първи път ще се установят какви са желаните ефекти и нежеланите странични действия при натоварването на отделните поколения. Този пакет трябва да се използва в целият Европейски съюз. Също по отношение на пенсиите ние изпращаме ясен сигнал към Европейския съюз и комисията. Не ни е необходима единна европейска пенсионна възраст. По-скоро трябва да бъдат установени националните граници за на пенсионната възраст. По-възрастните работещи не трябва да бъдат принуждавани против волята им да работят в следпенсионна възраст. Също така, Съдът на европейските общности в решението си от октомври е, даде отрицателно становище по това е, да се прилага принудително пенсиониране след е, определена възраст. Пенсионерите не трябва да бъдат дискриминирани по отношение на тяхната възраст. За нашите възрастни съграждани е необходимо ние изискваме Европейски пакт 50+. Плюс. До 2020 година трябва да се постигнат три цели. Първо, трябва да се увеличи е, до 55% е, процентът на работоспособното население. Второ, ранното пенсиониране трябва да бъде намалено в Европа. И трето, в държавите членки трябва да се предоставят средства за лицата на възраст над 60 години, за да могат по-дълго време да работят на пазара на труда. На другия край на скалата на възрастта са младите хора. Ние пледираме за европейска гаранция за младите хора. Всеки млад човек трябва да е, има такава гаранция и след 6 месеца да получава работно място или да му се осигурява възможност за професионално образование. Тук се налага принципа за подпомагане и изискване, но това не е еднопосочна улица. Младите хора трябва да имат възможност да получават необходимата им квалификация. И аз съм изключително радостен, че Европейската комисия е взела предвид поне едно от исканията, изложени в моя доклад. Преди няколко седмици беше подета инициативата за активно устаряване. Това е важен сигнал, изпратен в подходящия момент. Също така трябва да се изисква въвеждането на допълнителни антидискриминационни норми реформи. Трябва да бъдат въведени нови критерии по отношение на сключването на осигуровки или пък наемане на автомобили или резервиране на вакансионни пътувания. Това ще намали бюрокрацията и високите финансови разходи, защото всъщност не е справедливо хората да бъдат изолирани. Затова групата на ЕНП и внесе альтернативна проекторезолюция. резолюция но иначе в комисията по заетост ние бяхме едини по това, че чрез множество отделни инициативи и изменения, а също и чрез компромисни предложения за изменения, в крайна сметка успяхме да постигнем консенсус. Благодаря на колегите за конструктивното сътрудничество. Ние можем и трябва да обединим младите и възрастните хора. И за това аз смятам, че справедливостта между поколенията, е, която е и заглавието на този доклад, е важна крачка напред в нашата работа. Благодаря. Благодаря, господин Ман. Има няколко желащи да се изкажат по процедурата с привличане вниманието на председателя, господин Кели. Благодаря ви, поздравявам господин Ман за много важните предложения, които той направи. Мисля си, че най-важното от гледна точка на възрастните хора е, че трябва да променим нашето отношение към пенсиониране, т.е. също така и към работата. В идеален вариант трябва да има доброволно и постепенно поетапно пенсиониране. Един мой познат преди една седмица ми каза, че се пенсионира. Аз казах ти на 65 той каза, не, ако изчаках още една година, трябваше да ме пенсионират, аз иска да го направя по-рано, за да бъде по-добре за мен, за да бъде на мои собствени условия. Ние трябва да мислим и за младите хора. В моята страна младите хора са в изключително неблагоприятно положение, понеже те са натоварени с огромен дълг в резултат от банковата криза – ако те са високо образовани, те могат само да емигрират от Ирландия, защото няма работни места в Ирландия. Имаме нужда от иновация, от гледна точка на това по какъв начин предлагаме работа на хора. И господин Ман прави много добри предложения, които аз съм. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Кели, госпожа Бринкевичуте. Ačiū, ponia pirmininkė, aš iš tiesų noriu. Благодаря, господин председател. Искам да, докла... да благодаря на докладчика. Съгласна съм с много от предложенията, които той прави в доклада си, свързани с солидарността между поколенията. Когато говорим за възрастните хора, не смятам, че трябва да се откажем от възможността за рано пенсиониране. Понякога хората избират рано пенсиониране по принуда. Ако помислим какви са последиците от економическата криза, бихме могли да кажем, че ранното пенсиониране би могло да бъде единственият изход за по-възрастни лица, които си губят работата. Условията са различни в държавите членки. Трябва да имаме предвид практиката във всички държави членки, а не да е, избираме е, едно нещо, което да се опитаме да наложим на всички. Благодаря на господин Ман за добрата работа и за доброто сътрудничество. Ние трябва да осъзнаем факта, че все още в много държави Шенки има много лошо отношение към възрастните хора и разбира се, най-лошите примери са свързани с малтретиране, но не става дума само за малтретиране. Има дискриминация, основана върху възрастта и на работното място. Затова призовавам към надлежно изпълнение на директивата за наемане на работа. Много се радвам, че моето и свързано с, с възрастта за пенсиониране, беше прието. Не може хората бъдат принуждавани да спрат да работят, ако те все още могат и желаят да работят – но Също така трябва да продължим да настояваме съвета да деблокира хоризонталната директива за достъп до стоки и услуги, която обхваща и дискриминация възоснова на възрастта. Възрастните хора трябва да имат същите права, каквито имат и всички други хора. Аз призовам да се подкрепи първоначалния доклад, а не измененият на НП. Благодаря. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Искам да поднеса моите поздравления към господин Ман за чудесния доклад. Аз мисля, че справедливостта между поколенията е важен признак на едно развито общество. Най-общо това не означава нищо друго, освен да не се допуска едно поколение да живее за сметка на друго това, което е логично в частния живот и в семейството, трябва да се има предвид, че в обществото се осъществява по-трудно. И аз мисля, че ние не трябва да допускаме нашите грешки да увреждат следващите поколения. И е, искам да посоча, че е, ние трябва да се погрижим за наследството, което ще оставим на нашите внуци. За мен това означава, че всеки регламент, всяка директива трябва да бъде проверявана по отношение на това дали е спазан принципът за справедливост между поколенията и докладът, който е, беше представен е крачка точно в тази насока. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят, госпожа Фигорейдо. Не сте поискали думата. Имам ви в списъка ми. Давам думата на госпожа Сеналова. Благодаря ви, господин председател. Солидарността между поколенията е компетентно описана от нашия докладчик, господин Ман. една достойна пенсия следва да бъде гарантирана за всички хора по всички времена. Затова параграф 19 създава проблем, тъй като призовава за капиталопокривната система да се замени с друга. Ние имаме частни пенсионни фондове, които бяха силно засегнати през последните няколко години и те загубиха повече от 20% от стоеността си. Те трябваше да продават своите активи на загуба, за да могат а, да се задържат на повърхността. Капиталопокривните системи са продукт, който носи с доста висока риск и ние не можем да очакваме хората да разчитат на тях за достойна пенсия. Сега преминаваме към следващия оратор. Благодаря ви. Демографските промени променят самата пирамида на възрастовите категории – С средна раждаемост едно дете и половина в Европейския съюз, нашата раждаемост е една от най-низките в света. Виждам проблеми в обществото, които отказват хората от това да имат деца. Много е трудно да се съчетава професионалния и семейния живот. Затова трябва да има данъчни отстъпки и облегчения, за да могат хората да бъдат насърчени да имат деца. Трябва също така да насърчаваме активен живот на възрастните хора, което означава премахване на дискриминация, основана върху възрастта. Приветства политиката за активно устаряване – защото така хората ще могат да участват активно в живота на своите общности и ще да живеят дух на солидарност. Председателят госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Младите хора, но и старите хора представляват проблем, защото те всички заедно търсят работни места. А справедливостта между поколенията е важна задача на европейската, но и на националната политика. Аз мисля, че принципът за гъвкава сигурност и прилагането на стратегията 2020 ще доведат до заетост от 75% и това е важна крачка в правилната посока. Аз мисля, че както Европейската комисия, така и съветът трябва или по-скоро би трябвало да изискват извършване на преброяване на населението, за да се раз за да разполагаме с точни статистически данни. И трябва да въведем показателите на Евростат във всички страни. Аз искам да поздравя господин Ман, защото в доклада си той предлага много привлекателни решения, включително и пакетът за европейска гаранция за младите хора, а също и пакета 50+. Благодаря. Благодаря, казва председателят господин Лохан. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. През следващите години ние освен кризата, ще трябва да се справим и с други предизвикателства. Едно от тях е демографските промени и също така обезлюдяването на някои региони. Държавите членки ще играят важна роля, за да могат да се смекчат въздействията върху гражданите. Хората трябва да бъдат подкрепени, в зависимост от техните потребности и то чрез разумни инструменти за финансиране на общността, като например структурните фондове, така че те да могат да се справят с бъдещите предизвикателства. Тук трябва специално да спомена младите хора, които трябва да бъдат интегрирани в обществения живот. Ние трябва да им дадем възможност да получат достъп до добро образование, а след това и да им бъдат предоставени предложени работни места или пък да ги подкрепим при създаване на собствен бизнес. По този начин ще гарантираме бъдещето на младите хора и ще можем да се справим с една от най-важните причини за намалената раждаемост и социално-економическите различия между поколенията. Благодаря. Благодаря, казва господин председателят и дава думата на госпожа Малстра. Искам да благодаря на господин Ман и да го поздравя за добрия му доклад доклад, който дава един много задълбочен анализ на предизвикателствата, пред които сме изпратили в, правени в демографската сфера. Комисията има а, стратегия, която да помогне на държавите да се подготвят за устаряващото а, заседение. Трябва да се намерят практически решения. А, има европейска гаранция като програма, има също програми за възрастните, има инициатива за солидарност между поколенията и прочие. Има редица интересни предложения за прилагане на принципа на солидарност между поколенията. Това е цел на Европейския съюз след влизането в сила на Лисабонския договор. Както знаете, комисията вече прие две основни инициативи – Зелена книга за пенсиите – последвана следващата година от Бяла книга за бъдещите дейности и предложение, базирано на вашето предложение, господин Ман, да се определи 2012 година като година за активно устаряване. Ние трябва да отчетем последните тенденции в демографията какви са възможностите на държавите членки да се справят с застаряването на населението. В следващите се години ще има сериозни промени в демографската сфера в държавите членки, защото много от хората, които са родени след войната, ще се пенсионират. Ще има трансформация, свързана и с миграцията. Тя ще се отрази на държавите членки. Това ще бъде значителна пречка пред постигането на целите на стратегия 2020, освен ако не използваме неизползвания до сега демографски потенциал. Трябва да се подобри активното устаряване, ситуацията на младите на пазара на труда. Следва да се насърчава трудовата миграция и да се създадат възможности за съчетаване на полагането на грижи и полагането на труд. Ние разчитаме на Европейския парламент за справяне с тези проблеми. Председателят, приключваме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред, последния доклад.